Добър ден, дами и господа. Ако не сте взели местата си, моля ви да го направите. Добре дошли на това ново издание на седмицата, посветена на европейските региони и градове. Вие идвате от различни части на Европа. Доколкото знам, в Брюксел ще участват около 7000 души. Така че програмата е много наситена. Ето защо не искаме да губим време и бихме искали да започнем незабавно. Преди да преминем по същество и да говорим за това как градовете и регионите са всъщност стълбовете на бъдещето на Европа, бих искал да кажа няколко организационни неща. Първо, моля ви да сложите на тих режим телефоните си. Моля ви да не ги изключвате, защото ще ви помолим да ги ползвате, тъй като ще направим изследване чрез слайдо по време на тази сесия, за да може да участвате. Трябва да са включени телефоните ви. Освен това, бихме искали да изпращате туитове за тази сесия. Вече казах, че тук в Брюксел ще има около 7000 души, така че ако темата за регионите не стане водеща, значи няма да сме се свършили работата. А, вие имате а, хаштаг, така че знаете как да се свържете. Осигурили сме превод на 24 езика, така че изберете канала, който ви интересува. Няма да изброявам всички канали. Изберете канала и слушайте превода. Освен това, това заседание се предава на живо в интернет, така че казвам на всички ви здравейте всички местни, регионални политици, които не сте тук. Надявам се да може да следите тази сесия и да участвате в проучването в слайдо. Както знаете, това ще бъде сесия с много предизвикателства. Ние трябва да се съобразим с времето. Бихме искали взаимодействието ни да бъде цялостно, но с 900 души в залата ще бъде предизвикателство. Трябва да се съобразяваме с времето. Знаете, че живеем и в време на предизвикателства. Имаме нов парламент, скоро ще има нова Европейска комисия, скоро ще има нов председател на Европейския съвет. Всичко това определя новия дневен ред за всички ни, за всички вас на местно и регионално ниво. В центъра на тази седмица е да се види как вие може да допринесете, каква да бъде вашата роля в подсилването на европейските политики и тяхното реализиране на местно ниво. По какъв начин можете да осъществявате европейските идеали по места. Освен това, тази седмица бихме искали да бъде вашата седмица. Това беше целта ни при изготвянето на програмата и се надявам, че вие ще се възползвате в пълна степен от предоставените възможности. За да стане това, ние сме решили да се фокусираме върху три теми днес, които сами по себе си са свързани с доста други теми, които биха могли да бъдат обсъдени и които ще бъдат обсъдени по време на седмицата. Основните ни теми днес са солидарност, по какъв начин можем да имаме малко по-социално интегриран Европейския съюз. Освен това ще говорим за устойчивостта, климатичните изменения, дали правим достатъчно, можем ли да направим повече, какво правим и какъв е ефектът от това. И на последно място ще видим по какъв начин да доближим Европейския съюз повече до гражданите. Това е тема, която се повтаря. Това е тема, по която сте работили много от вас в години наред. Аз лично съм убедена, че част от е, отговора е, е на местно и регионално ниво, т.е. при вас. За да постигнем това, а, ние сме поканили много впечатляваща група оратори. Първо искам да дам дум, да поканя Клара Добрев, заместник-председател на Европейския парламент, отговаря за връзките с Комитета на регионите. Господин Карл Хайнц Ламбертс, който е председател на Комитета на регионите. Госпожа Елжбета Бенковска, която е европейски комисар, е, отговаряща за единия пазар, индустрията, предприемачеството и малките и средни предприятия. Them... И за да имат компания, ние сме поканили пет е, местни представители. Искам да поканя Лаура Спаравинера. Тя е градски съветник в Флоренция, Италия. Вансан Шове, той е кмет на Отон във Франция. Мия Ескалия Фигаринос, тя е от Копио, Финландия. Господя Кърстин Кари, тя е градски съветник е, в е, съвета Хайланд в Обединеното кралство и на последно място не е по значение Радослав Свол, който е градски съветник в Милеч, Поля, Полша. Добре дошли на всички ви! Now, I did say we're going to try... Аз вече казах, че бихме искали тази среща да е интерактивна така че е време да извадите телефоните си и ще поставим един въпрос чрез слайдо. Така ли, моля ви да си свържете с slido.com Нанесете хаштаг EURegions Week. Виждате на екрана тези адреси. Онези, които ни наблюдават по интернет, могат да направят същото. Вие също сте свободни да участвате в гласуването по време на това заседание и моля ви да го направите. Влязохте ли вече в slido.com и Origins Week? Добре. След малко ще видите и въпроса ние искаме вие да погледнете вашите екрани, а не големия екран. Въпросът е какво да направи Европейския съюз, кой трябва да бъде основният приоритет на Европейският съюз за идните години. Дали да бъде европейската сделена сделка, дали економиката, която работи за хората по-силна Европа в света, Европа, която е приглъбдена за цифровата ера, или пък дали трябва да е опазването на европейския ни начин на живот. Ще разполагате с около минута, за да гласувате, след което ще видим резултата. Have you voted? Are we clear? Гласувахте ли? Мисля, че тенденцията се стабилизира малко или повече. И така. Оказва се, че Европейската зелена сделка получава най-много гласове. След това идва економиката, която работи за хората. Това са двете тенденции, които се открояват и което според мен отразява една от темите, която ще обсъждаме днес след обед, когато говорим за устойчивостта и за климатичните изменения. Но първата тема, която искаме да засегнем, тя също е свързана как економиката може да работи за хората, се отнася до солидарността. За тази цел искам да дам думата на Лаура Спаравиня. Лаура, ти си градски съветник в Фиренце, но също си и социален работник. Според теб, доколко промяна е довела кохезионната политика в твоя град и кои трябва да бъдат приоритетите на Европейския съюз в областта на кохезионната политика? На първо място бих искала да кажа следното. В Флоренция има една малка градина, чухте името й. Там има няколко услуги, които се предлагат на хората. Говорим за детски градини, център за възрастни хора, както и център за психични заболявания, както и рехабилитационен център и други. Та всички хора, които имат нужда от помощ, дължат това на най-различни въпроси. В Флоренция се опитахме да отговорим на това предизвикателство създадохме една възможност, която стана популярна и в другите градове. Именно това трябва да бъде и целта ни, да бъдем между, междукултурни, приобщаващи и така нататък. Така се общува с другите хора, защото Именно като общуваме с другите хора, откриваме какво е бъдещето на хората. Именно благодарение на човешкото общуване позволява на хората да разберат другия човек не като някакъв враг или като непозната, по-скоро като на някого, когото, на когото могат да се доверят, на човек, на, към когото могат да чувстват емпатия. Още един пример е свързан с един възрастен човек, който може да прочете, да кажем, приказка на малко дете, което е мигрант. Този човек ще разбере, че детето е просто дете, а не някой, от когото трябва да се пазим. Как се случва това? Чрез интеграцията, защото интеграцията е основата на сътрудничеството. По този начин структурните политики представляват един вид тъкън, с която се създава общността и по този начин се осигурява благоденствие за общността и всичко започва да работи. Именно това е свързано с модела, който искам да споделя с вас нас, а именно благоденствието в общността. Всички работят заедно и са част от осигуряването на благоденствие за обществото, разбира се, зависимост от собствените си способности и зависимост от конкретната си възраст. А сега да се върнем към Европейския съюз. Ние сме тук и бих искал да споделя една добра практика от собствената си страна. На първо място обаче трябва да стъпим на равна нога, за да разберем за какво става въпрос. Извинявам се, толкова се вълнувам, че съм тук. Мисля си за изменението на климата, както и кризата с демокрацията, както и за цифровата революция. Знаете, че тя тотално променя нашият пазар. Така че всичко това представлява сериозни предизвикателства. Имам един въпрос, свързан с това, за което ще, ще говорим през тази седмица. Именно готови ли сме да приемем тези предизвикателства, да спечелим благодарение на това, че ги покоряваме? Именно това е идеята. Не можем само да говорим стимулиращо и просто да няма смисъл това, което казваме, защото ако нямаме ясен отговор, няма как да се върна в страната си и да го дам на своите <clears throat> съграждани. Предвид, че съм застъпник за социалните процеси и тъй като се занимавам с общински въпроси, бих искала да ви дам съвет. А именно, може би трябва да създадем една европейска система за благоденствие и здравеопазване. Може би това ще бъде единствената стратегия, благодарение на която да се грижим за абсолютно всички граждани в Европейския съюз, без да има някакви различия и неравенства, без да има някакви асиметрии и други както казах, изключително много се вълнувам. Цял живот съм вървяла към тази точка от а, дните си. Та когато ходя в центъра за възрастни хора, когато виждам тези хора и как се работи с тях, осъзнавам какъв е отговора. Ние сме силата, ние можем да им дадем власт, като работим заедно с тях. Цялата идея е заедно да установим едни общи стандарти. Общи стандарти, благодарение на които всички местни политици да могат да осигурят равноправие за всички и това ще се случи благодарение на всички нас, на политиката по сближаване, благодарение на солидарността и субсидиарността. Нека да продължим да работим за европейското благоденствие, да оформим един либерален пазар, за да можем да свържем миналото, настоящето и бъдещето. Нека да осигурим благоденствие в Европа, за да може да създадем едно ново европейско общество на бъдещето, да създадем една нова система на заетостта и економическа система като цяло. Социалните и политики и тези по сближаването са единственото нещо, с което разполагаме ние политиците, за да можем да осигурим социална справедливост на хората, както и равноправие. Този въпрос не е свързан само с някакви права в бюджета. Благоденствието изисква инвестиции. Той изисква да мислим последния начин, че ние хората сме в основата на Европейския съюз и наистина е така. Ние сме Европейския съюз. Благодаря ви, Лаура. Наистина чудесен призив за действие, чудесен начин да започнем нашия дебат. А сега ще се обърна към следващия участник в нашата дискусия, Радослав Свол. Радослав, въпрос. Какво е най-голямото постижение на Европейския съюз във вашия регион? Що се отнася до следващата МФР, какво смятате, че трябва да се постави като първия приоритет за Европейския съюз? Чухте мнението на Лаура. Много ви благодаря. Извинявайте се, ще говоря на полски, така че моля да си сложите слушалките. Може би, ако искате да ме чувате, ще бъда на 18 канал. Та това, което най-ясно можем да забележим е следното в моя район, а именно инфраструктурата, защото се инвестира сериозно в пътищата, както и железопътните линии. Осигурява се връзка с летищата. Аз живея в югоисточната част на Полша и ние сме много близо до магистрала А4. Тя свързва източната част на страната ни с западната част на страната по-конкретно по граничните региони. Нека не забравяме, че източната граница на Польша е също така и източна граница на Европейския съюз. За да дойда до Брюксел, дойдох от едно местно летище в град Яшонка в моя регион. Към момента летището се модернизира с европейски средства. Един доста важен инфраструктурен проект е и една друга магистрала, с която ще се свържат балтийските държави чрез Полша. Говорим за Словакия, Унгария и Гърция. Те ще бъдат допълнителни звена в този път. Та, ако основната цел на Европейския съюз е да се премахнат тези граници, които ни разделят в съюза, това няма как да се случи единствено, като се борим с границите по бюрократичен път. Трябва да осигурим истински физически връзки между регионите. Ако се сетим за предизвикателствата, които стоят пред нас, изключително важно е сближаването. Кохезионните фондове са много важни за моята държава. Предполагам сте наясно с това. Заради това и според мен е важно да подчертаем ролята на научно-развойната дейност, както и иновациите за създаването на нови работни места, особено в тези сектори, които на по-късен етап ще ни позволят да създадем допълнителна добавена стойност, както и да създаваме нови решения в области, като например околната среда, както и нейната защита. Държавите членки разполагат с сериозен потенциал. Този потенциал обаче като че не се използва към момента напълно. Заради това и според мен важното в случая е да дадем възможност на младите хора. Възможност, чрез която да реализират пълния си потенциал – в съответните региони или места, от които произхождат, без да им се налага да се местят някъде другаде. Според мен това е единственият начин да постигнем една ситуация, в която вече сме конкурентоспособни на Штатите и на Китай. Защото нека не забравяме, за всяка иновация и всяко изобретение стои една група от хора или конкретно лице. Но тези хора няма как да постигнат нещо към момента, ако не получават институционална подкрепа. Заради това и според мен трябва да се движим именно в тази посока да осигурим нови решения в областта на медицината и технологиите, да осигурим подобряване на позицията си по отношение на борбата за една по-добра околна среда. Заради това и смятам, че ако насочим енергията си в правилната посока, ще си осигурим дълголетие и ще осигурим една планета, която се струва на младите поколения да имат. Благодаря ви, Радослав. To... Преди да дам думата на е, тримата представители на е, институциите, които са тук в е, президиума, за да реагират на въпросите, ще дам думата и на членове на Комитета на регионите. Госпожа Изабел Подино е заявила желание госпожо заместник-председател, госпожо председател, госпожо комисар. Първият панел е посветен на темата солидарност, а втората тема е за устойчива Европа. Въпросите за околната среда са един от първите приоритети. Бих искала да посоча, че след доклада И а, мнението на Европейската агенция по околна среда показва, а, че регионите са изправени а, пред а, най-големи предизвикателства, особено от нези от тях, които са най-засегнати от климатичните изменения. От гражданите а, и от а, регионите се изискват същите условия да бъдат спазвани, както се изискват от големите и по-богатите региони. Това ме притеснява. Сега се говори за нов зелен на, на сделка. Това изисква инвестиции приоритетно в по-слабо развитите региони. Разбира се, всичко това трябва да е насочено към преодоляване на екологичната криза. Трябва да има териториален подход, който да е съобразен с местните условия. Това е най-ефикасният подход. А, как предвидените 1000 милиарда евро за екологичен преход а, ще бъдат вложени за прилагането именно на такъв подход, съобразен с местните условия и дали а, тези фондове ще бъдат нови фондове а, и няма да бъдат а, само допълващи към онези по кохезионната политика а, и каква е разликата с плана Юнкер, който се фокусираше върху частни инвестиции. Благодаря много за е, тези въпроси. Благодаря ви е, за тези въпроси и е, ние ще размислим всички по тях. Първо ще дам думата на е, господин Кархайнц. Е, Ламбертс е, а и на госпожа Клара Добрев, както и на комисаря Бенковска. Да, благодаря. Това е изключително важна тема, уникална тема за европейския регион. Очевидно ние и в миналото сме се занимавали с темата и непрекъснато говорихме за големите предизвикателства, но, но независимо от това, че финансирането намалява и ще бъде по-малко, отколкото в предишни периоди през следващия е, бюджетен период, е, ние е, ще трябва да продължим битката с промените в климата. Нека да погледнем какво става в регионите, нека да видим какво става по места. Солидарността между регионите на практика се олицетворява най-добре от политиката на сближаване. Бяхме свидетели на това през последните години и аз мисля, че Лаура постави много добре акцента в своите въпроси. Европейската комисия, Европейския парламент е, е, ще трябва е, да навлязат в дълбочина в проблемите на 500 милиона европейски граждани и ще трябва да преодолее проблемите заедно с тях. Става дума за социални въпроси, за здравеопасване, за образование. Не създавайте изкуствен конфликт между конкурентно способност и е, социални разходи. Кои са най-конкурентно способни е, е, и кое прави Европа всъщност конкурентно способна, когато има е, добре образовани, квалифицирани хора, когато има добри грижи в здравеопазването, а също и добри грижи за възрастните хора и пенсионно осигуряване. Така че нека не поставяме въпроса кое е първо, кокошката или яйцето, нека да помислим за това, че ние се нуждаем при всички положения от една добра социална политика, като част от политиката на сближаване. Защото само така можем да бъдем конкурентно способни. Имаме схеми за младежка заетост и така нататък. Всичко това, което всъщност формира е, политиката на сближаване, трябва да бъде е, направено достояние на хората. Трябва да е, премине през всички равнища, до най-низкото, до местното равнище, за да го почувстват хората. Е, много неща са направени. И Лаура трябва да може именно това да каже на гражданите, когато се завърне в своя район, че те ще усетят всичко това. Много се радвам, че можем да работим върху социалните минимални стандарти, върху минималните стандарти за е, минимална заплата за, в Европа, за минимални образователни стандарти. Ние сме в крайна сметка. Е, един от най-богатите региони в света. Ние сме в центъра именно на е, този богат е, континент Европа и също времено говорим за бедност сред децата, сред младите хора, сред възрастните хора. Очевидно има е, известни проблеми и те ще се засилват, ако не, се, не преодолеем социалните различия, така че ние се нуждаем от солидарност, за да не е, даваме повод е, за действие и храна на популисти, на националисти. Благодаря, госпожо Подино. Е, госпожо Биенковска, нека да започна с е, Думи на благодарност към Комитета на регионите, към ние получихме покана в комисията и аз съм много благодарна за това, че мога да отговоря на, вашите, е, на вашата покана и да говоря пред вас. В последните пет години е, се посветих именно на тези въпроси, е, макар че и през последните 20 години може да се говори за активни занимания именно с тази проблематика търсим общия знаменател, търсим общото решение на европейско равнище за една голяма част от проблемите. И точно това бе моята задача през последните пет години, когато отговарях за единния пазар. Остановяването на единия пазар, създаването на този пазар, установяването на политиката на сближаване означава на практика солидарност. Точно това е, е солидарността. Всяка национална, всяка европейска политика, в крайна сметка, би трябвало да бъде близо до хората и Политиката на сближаване е именно то, това. Тя ви дава възможност да доближите гражданите максимално. Глобалните проблеми непряко въздействат на хората, но по отношение на кохезионната политика трябва да кажа, че много често се действа холистично. Хоризонталният подход на практика означава обаче, че е, обхващаме всички е, или колкото е възможно повече е, области, е, региони, общини, градове. Е, когато става дума за изследвания, когато става дума за образование и в крайна сметка за Европейския социален фонд, е, тогава е, ние се нуждаем от обединени усилия на европейско равнище. Европейският социален е, фонд е, е много гъвкав, много еластичен и ние действително би трябвало да се възползваме от тази гъвкавост на социалния фонд. Единния пазар може да ни направи е, много по-силни, много по-мощни, конкурентно способни в е, глобален, в световен мащаб, така както САЩ и Китай са е, глобални играчи. И ние, именно благодарение на единния пазар, сме е, глобален играч. Е, и сега се появяват новите задачи, зелената сделка, приближаване на Европа до гражданите. Естествено, това а, трябва да се постигне на всички равнища, но най-близо до гражданите е местното и регионалното равнище. Вие сте тук в момента и участвате в тази е, интересна дискусия, но много ви моля, споделяйте всичко това, което знаете и което научавате тук и което чувате тук с вашите приятели, когато става дума за е, зелената сделка, например. И за следващата ни тема устойчивост – ето сега правим прехода между едната и другата тема. Ето, именно устойчивост е нещото, от което Европа се нуждае. Това желаят гражданите. Това стана ясно и от техния вод. По тази причина те са на улицата и демонстрират. Ние не можем да кажем не това не съществува, след като хората демонстрират по улиците може би ще ми дадете възможност да поговоря малко по-късно и по тази тема, но политиката на сближаване означава да се погрижим именно за проблемите на хората и да я използваме в най-голяма степен. Благодаря, госпожо комисар. Президент, председателят Ламбертс, какво трябва да се направи според вас? за да е, е, достигне е, политиката на сближаване до всички. Това е 17-то издание на подобна среща и се провежда в стратегически момент. Има нов парламент, нова Европейска комисия, нов ръководител на Европейския съвет и сме изправени пред огромни предизвикателства. Трябва ли да променяме всичко? Да, много неща трябва да се променят. Но освен това, трябва да имаме и точни цели. И трябва да знаем най-вече как да ги осъществим. Мисля, че основната цел е подобряване на качеството на живот на европейците и позиционирането на европейския континент в променещия се свят. За да постигнем това, е необходимо да се направят две неща. Силна економика. Нищо обикновено не се постига изцяло. Трябва да имаме и също толкова силен, колкото економиката, социален стълб. Считам, че на този богат континент, за който говорите, не е приемливо една четвърт от населението да живее близо до прага на бедността. Има да се свърши много работа и вие го казахте, споделяйки опита си от Италия. Но кое е важното? Важното е метода, политиката на сближаване, които някои считат за политика на миналото, е всъщност инструмент за бъдещето. И тази седмица го доказва. Политиката на сближаване, която позволява националното, регионално, местно ниво да си сътрудничат в реализирането на целите. Това е единствената политика, където съществува съвършено равновесие. Затова трябва да я отстояваме, трябва да я оценяваме, трябва да я редефинираме, но най-вече трябва да се впише в целите, които искаме да постигнем. Трябва да я защитаваме, но най-вече трябва да се мобилизираме. Всички на местно ниво трябва да участват. Имаме председател на Европейския съвет, имаме председател на Европейската комисия, имаме 700 и 50 европейски депутати и имаме множество, множество местни и регионални власти, които работят ежедневно и те трябва да се мобилизират за постигане на общите цели в Европа. Всички говорят за бъдещето на Европа. Това са хората, които могат да дадат шанс на Европа. И Европейската седмица е момент да се покаже тази сила, да я умножаваме и да я разширяваме в бъдеще. Благодаря ви, председателю Ламбертс. Мисля, че започнахме много добре. Чухме доста емоционални призиви за подобряване на бъдещето на Европа. И сега и председателят Ламбертс призова всички ви, всичките политици на местно и регионално ниво да предприемат действия. Един от начините да го направим е да се присъедините към Съюза за сближаване извън заната има информация какво представлява този а, алианс. Ако не сте се запознали с тези публикации, моля да се запознаете. А, също следете в хаштаг Cohesion Alliance и се присъединете към този а, съюз. Тъй като говорим за социално сближаване, Въпросът за устойчивостта, за изменението на климата също бяха засегнати, тъй като те са съществени въпроси не само за политиците. Както каза и заместник председателя Добрев, това е въпрос, който е отважен за всички граждани. Ние не можем да ни мислим за измерението устойчивост, когато говорим за солидарност както спомена и госпожа Будина по-рано. Сега искам да дам думата на следващият ни панелист Винсан Шове. Той е кмет на Ота. Ота, ние знаем, Винсант, че ние сме изправени пред нуждата от спешни действия в областта на климата. Ние трябва да смекчим изменението на климата, също времено трябва да има сближаване, солидарност. Госпожа Добрев каза, че може би това не е дебат, който противоставя тези неща, но от ваша гледна точка какво Европейският съюз би трябвало да направи, за да подкрепи градовете и регионите, да смекчат последиците, да им позволи да се адаптират към климатичните изменения съгласно вашият опит и дали правим достатъчно. Благодаря, Флоранс, за този доста обширен въпрос. В три минути аз мога да споделя само на конкретни примери, както каза току-що председателя на Комитета на регионите. Трябва да видим какво може да се направи повече на местно регионално равнище за изменението на климата. Аз съм кмет на едно селище, което е с 14 000 население. И това е също много планинска част, въпреки че в договор не се посочва въпроса за горите и горското стопанство също не е споменато. Разбира се, комисията върши много работа, променя се стратегията, за да се подчертае важността на местното ниво, също какво може да се направи на ниво департаменти в областта на горското стопанство. Как да се смекчат ефектите на климатичното изменение, как да се борим срещу затоплянето на климата, загубата на биологично разнообразие. Всичко това опира до политиката в областта на горското стопанство този сектор е оставен в ръцете на държавите членки и много държавите членки не управляват своя горски фонд по устойчив начин. Как можем да отидем по-далече? Това е социален въпрос, тъй като в горските стопанства работят хора, които идват и работят като командировани работници, понякога като много, в много лоши условия, защото това е сектор, в който местните хора обикновено не искат да работят. Така че много говорихме за океаните, за амазонските гори, но мисля, че не говорим достатъчно за европейските гори. Трябва е прозрачност в управлението им и обществеността трябва да е по-добре запозната, тъй като гражданите не знаят как се управляват публичните или частните гори, гори. Трябва да има по-разумно управление. Освен това, чух предложения на Европейската комисия в рамките на новата зелена сделка за повече инвестиции, за да се помогне на териториите в борбата с климатичните изменения. Въпроса за горското стопанство е много важен в този смисъл. Ние непрекъснато се, закуп... се закупуват а, а, горски парцели, за да може те да бъдат превърнати в зони за устойчиво развитие. И това е важно да се прави с местните хора. И горите са инвестиция, ще продължат да бъдат такива, но трябва да са устойчиви инвестиции. Така че има какво да се направи. Благодаря ти, Венса. Сега искам да дам възможност на още двама члена на Комитета на регионите да споделят своя опит, може би да поставят въпрос, който да поставят към тримата представители на европейските институции. Искам да дам думата на Фердано Лопес Мирас да зададе своя въпрос. Добър ден! Благодаря ви. Позволете ми най-напред да ви поздравя за това заседание, аз искам да кажа, че аз съм най-младият президент на регион в Испания. Климатичните изменения за мен засягат всички. Региона на Мурсия е в Южна Испания, но е част от Европа. Това е специална територия, много уязвима, тъй като климатичните изменения води до опустиняване на някои райони. Но това не е единствената заплаха. Има нови мита, които се налагат от САЩ върху съскостопанските продукти, което засяга много доходите. Говорим за такива продукти, като цитрусови плодове, маслини, вино. И Европейския съюз трябва да има твърда и ясна позиция в защита на всички. Е, Европейския съюз в своята политика срещу климатичните изменения трябва да има предвид ситуацията на юг, където има увеличаване на пустинните зони. Знаете, че преди няколко седмици регион Мурсия в южната част на Испания преживя проливни дъждове, които нямат прецедент в нашата история съгласно официалните данни, са нанесени най-много щети, откакто изобщо се води статистика. За това Европейския съюз трябва да обърне внимание на хората и най-засегнатите сектори, като туризма и селското стопанство. Ние искаме помощ от тези, с които споделяме европейския проект. Освен това, искаме да се активира Европейския фонд за солидарност, за да се покрият щетите от това природно бедствие, най-вече да се помогне на хората да възстановят живота си, бъдещето си. Хората винаги трябва да бъдат в центъра на европейската политика. Регионите и градовете трябва да играем важна роля в политиката срещу борба с климатичното изменение, като отчитаме екологичните, економическите, също и благоустройствените аспекти. Трябва да споделяме ресурсите, проявявайки солидарност и отговорност. Бих искал да се обърна към вас и да ви попитам до къде е готов Европейския съюз да осигури достатъчно и адекватно финансиране за борба срещу климатичните изменения, за да се сложи край на опустиняването и да се спрат щетите върху тези, които са засегнати от климатичните промени, както стана ясно в Мурсия преди няколко седмици. Благодаря ви. Да, сега искам да дам думата на третия член на Комитета на регионите, за да постави своите въпроси към представителите на институциите, преди да пристъпим към дебата. И искам да дам думата на господин Франк Чекони, той е също член на Комитета на регионите и е от Франция. Благодаря. Искам да кажа, че много се радвам, че участвам в тази среща на Европа. В, това е много укоръжаващо за нас, хората, които работим на местно ниво. Да, в горите са важни, но аз искам да говоря изобщо за устойчивото развитие, за една глобална визия да се имат предвид економическите и социалните параметри, както и екологичните. Все повече европейци живеят в градовете и тази тенденция очевидно ще продължи и до 2050 година, дори до по-късно. Така че има едно интензифициране на урбанизацията. Ние вече се натъкваме на проблеми, свързани с климатичните изменения има заплахи. Едно от големите предизвикателства е, е целите за смягчаване на ефектите от климатичните изменения да бъдат съобразени с въпросите свързани с сближаването, като се обърне повече внимание на адаптацията към климатичните изменения. Както каза, беше казано по-рано, ние ако се бавим, няма, ще трябва да платим висока цена. Благодаря ви. Комисар Бянковска, може би е време да ви попитам първа, защото почти успяхте да отговорите на въпросите ни, свързани с устойчивостта в предходното си изказване. Заповядайте. Сега започваме да обсъждаме втория въпрос – или пък диалогът по този въпрос в Европейската комисия е започнал преди доста време. Но така ли иначе смятам, че следващата МФР, тази за периода 2021-2027 година, ще бъде различна от предишните. Да, разбира се, стигнахме до далеч. И това се случи, като въведохме европейските стандарти за околната среда. Добри и в предходния период в който развивахме кохезионната политика, политиката по сближаване. Имахме регламенти и документи свързани с пестенето на енергия, намаляване на енергийната бедност, озеленяването, така нареченото озеленяване, т.е. политиката по околната среда във всички инициативи и така нататък. Но това, което ви казах, е нещото, което различава настоящата ситуация а именно, че всички трябва да разгледаме този въпрос като един много важен социален въпрос на първо място. И в световен мащаб, и в Европа на политическо равнище, както вече кандидатът за председател Урсула фон дер Лайен съобщи, този въпрос е важен, защото тя ще предложи нова зелена сделка в рамките на следващия си мандат. Това ще бъде в основата на следващата програма за Европа. Какви механизми, какви средства и какви политики ще имаме в Европейския съюз в рамките на следващия период, за да отговорим на тази подкрепа, която вече получаваме в социален план. Всички тези хора, особено младите, ни призовават към това. Да, разбира се, ще имаме 1,3 трилиона евро, за да се финансира този инвестиционен план в европейското бъдеще. Да, кохезионната политика ще продължи да подкрепя въпросите свързани с селищната политика. Програмата за селищна политика ще бъде изключително важна, защото имаме различни градове с различни размери и те имат различни потребности знаят как да се отговорят на тези потребности, знаят как да се борят с изменението на климата със собствени сили. Имаме и този фонд за преход. Това е фондът, който ще подпомогне тези, които се справят с най-сериозни проблеми. Тези, които трябва да поемат на раменете си най-сериозните проблеми в областта на околната среда и политиката, свързана с нея. Трябва да обсъдим един въпрос, нека сме честни. Трябва да говорим и за пари. Някои хора си мислят, че този фонд за прехода ще бъде някакви допълнителни средства, които ще дойдат в допълнение на бюджета, който вече имаме. Но нека не забравяме, че Обединеното кралство ще излезе скоро, ще имаме на лице Брекзит. Има държави членки, които не искат да, по- да плащат повече за общия бюджет на Европейския съюз или пък не могат. Така че този бюджет за фонда за преход може да стане част от политиката по сближаване. Така или иначе, това е реалността, в която живеем. А тази реалност е следната. Нашите граждани искат зелена сделка, искат по-различни по-различна организация на европейските институции, за да могат политиките да им осигуряват по-чист въздух, по-добър климат на планетата ни, а също така и един съществуващ горски фонд, защото се борим не само за бъдещето на планетата, но и бъдещето на своя вид трябва да разпределим ресурсите, които имаме, по един много находчив начин, защото инвестиционния план, както и политиката по сближаване, като не забравяме, че в политиката по сближаване трябва да фигурира и селищната политика, трябва да съществуват. А освен това, трябва ни един допълнителен план за тези, които се налага, нуждаят от повече подкрепа в рамките на преминаването към зеленото бъдеще. Председателя Ламберс, какво е вашата гледна точка по отношение на устойчивостта на изменението на климата и политиката към нея? Мисля, че бъдещето на света зависи от някои корени промени. Устойчивостта е от изключителна важност. Трябва да се реагира, но по интелигентен начин. Мен ми харесва а, идеята а, на госпожа фон дер Лайн да изготви един план за пет дни, но моят опит на политик а, показва, че а, трябва винаги да сме предпазливи, когато определяме срокове тъй като не е достатъчно да имаме само един план. Този план трябва да е уравновесен, в него трябва да участват всички. За това трябва да бъдат променени доста неща. Един уравновесен план означава да се отчете и социалното измерение. Няма нужда да се правят екологични да се предприемат екологични мерки, ако това не е съобразено с социалните аспекти. Защото когато стигна до края на месеца и не могат да вържат двата края, хората е се тази дали има климатични изменения или не. Така че това е въпрос, който трябва да включва екологичните и социални аспекти заедно. Освен това, трябва да бъдат привлечени всички, не само местното ниво. Разбира се, на местно ниво трябва да се реализира това, което се взема на високо ниво, трябва да има правни стандарти. Това е работа, която да се свърши на европейско ниво. Но конкретната работа се върши на местно ниво, на регионално ниво. И ако те не бъдат привлечени, има огромен риск. Освен това, трябва да отчитаме огромната трудно свързано с развитието на градските и селски райони. Трябва да се държи сметка за сближаването в Европа. Освен това, трябва да има достатъчно ресурси. И тук обикновено се говори за пари. Да, трябва да се говори за пари, но трябва да има предвид, е, че ние се намираме на най-богатия в света континент. Е, има милиарди, е, които са в нечи сметки в банките. Трябва да си представим нещо по-интелигентно. Тези пари да бъдат вложени в екологични проекти, без да се търсят краткосрочни печалби, едно разумна рентабилност, като се отчита изискванията за устойчивост. И трябва да се предприемат стъпки в тази насока максимално скоро. И политиката ни дава тази възможност. Госпожо Добре, вече споменахте, че имате идеи за това как да свържите идеите за сближаването и устойчивостта. Доколкото чувам председателя на Ламбъртс, това е определено някаква идея, която трябва да се застъпи. Да, чух въпросите ви и това въпроса се следва до след... свежда до следното. Парламентът е достатъчно смел ли ще бъде. Същото ли въжи за председателя на, на различни структури, както и президента и премиера на дадени държави и така нататък. Готови ли са да предприемат стъпките, които са необходими за в бъдеще? Разбирам ви, това е парадокса на съвременната демократична политика. Краткосрочния политически мандат е противопоставен на дългосрочните световни цели. Това винаги е конфликт, с който трябва да се борим политиците. Да, в миналото имаше притеснения, свързани с изменението на климата, но политиците така и не придобиха достатъчно смелост, за да вземат трудни решения и да застанат срещу краткосрочния си мандат. Или пък да предложат достатъчно дългосрочни политически цели. Аз обаче съм оптимист. Същевременно обаче съм достатъчно възрастна, за да знам, че не бива да преминавам в наивност. Знам, че има начин да се променят нещата. Вижда се, че нещо в политиката се променя. Дали това е факта, че протестират милиони хора всеки петък в света? Дали това е някакво различно становище по въпроса, не знам какво е. Но така ли иначе искам да изпратя ясно послание към колегите ми евродепутати, както и президентите и министър-председателите в съвета. Реализира се промяна. Краткосрочните ви политически мандати ще зависят от дългосрочните ви ангажименти за изпълнение на целите за справяне с изменението на климата. Заради това и аз съм оптимист по отношение на работещите силни решения. Разбира се, съвсем не е лесно. Например, сега парламентът предлага една забрана за предоставяне на средства по фондовете за проекти, в които се ползват изкопаеми горива. Чудесно, принципно аз съм напълно съгласна. Но не бива да забравяме нещо друго. Централно-источно европейските економики са доста по-въглеродно интензивни от останалата част от европейските економики. Това означава, че такава забрана на първо място би довело до следното че тя ще забави развитието на централно източно европейските държави. Тук се връщаме към първата тема, а именно солидарността. Когато си говорим за зелена политика, когато говорим за борба с изменението на климата, не можем да си говорим само за фотоелектрични панели, нито пък за осигуряване на достатъчно добър горски фонд. Да, това са въпроси, които са важни, но не бива да забравяме, че промяната в политиката изисква и промяна в бранша. Зелената политика изисква огромни макроекономически промени. промени. Това означава напълно различни структурни промени, те трябва да се случат в обществото. Това означава и съвсем различна политика в областта на промишлеността. И винаги ще подчертавам следното. Говорим за една програма, която трябва да има за цел приобщаване в обществото. Защото в края на деня, когато сме се преборили с изменението на климата, трябва да сме по-силни и по-обединени. Една по-добра Европа, отколкото е в момента. Както казах, аз съм оптимист, а не наивна жена. Заради това и знам, че можем да изпълним това, което на нас ни е задача. Благодаря ви, господин госпожо Добрев. И така, време е да се върнем а, към вас и да ви попитаме какво мислите. А, стигнахме до следващия въпрос слайдо. Slido.com Какво мислите? Смятате ли, че а, действията на Европейската комисия а, за борба срещу климатичните а, промени са достатъчно амбициозни? Да, не. Какво мислите? Okay, so after a very, very clear start, the, the no voters were faster than the yes voters, but now... като че ли е, тези, които отговориха с не, бяха по-бързи, е, след това е, нещата се балансираха. Около половината, 50% е, смятат, е, че Европейската комисия не прави достатъчно е, и дали Европейския съюз прави достатъчно на местно равнище, това е другия въпрос. Той, това означава, че на местно равнище вие ще трябва да подкрепите Европейския съюз. На практика нещата зависят от вашата активност къде е, са вашите граждани, какво мислят те по отношение на всичко това, което се прави на европейско равнище и как да направим Европа, Обединена Европа е, по-ясна и по-близка на гражданите. Ще говорим е, по тези въпроси с Мия Ескелинен Фингерлс, която е, е общински съветник в е, Финландия. Вие е, ръководите един проект е, за включване на млади граждани в кохезионната политика на Европейския съюз. Смятате ли, че е, има достатъчно разбиране по отношение на е, политиката на сближаване е, сред младите европейци и изобщо сред европейските граждани и как да направим връзката с гражданите по-добре. Да, благодаря ви. Благодаря много за този въпрос. Е, много е, ми хареса изказването на Лаура. То бе много ентусиазирано е, и аз бих искала по същия начин да вдъхновя и младите финландци. Така както усетихме въодушевлението в гласа на Лаура. Естествено, ние бихме желали да включим колкото е възможно повече млади хора в този проект за кохесионна политика, най-вече млади хора които бихме желали да се включат в процеса на взимане на политически решения. Ако ме попитате дали те са съвсем наясно с всичко това. Като че ли е, отговорът ще бъде не. Е, процесът е доста бавен. Е, колко от вас All of a sudden, quite a few people feel much younger. I can see at the back yeah. there. Uh, Колко от вас са родени uh, no, след 1992? Uh, um, Да, ето вдигнахте ръце, видяхме, uh, не са много. Uh, е, тук в залата. Политиката на сближаване много често се разбира като нещо, е, като балон, е, като нещо, което на практика е свързано с много приказки, но реално не съществува. А как всъщност можем да направим политиката на сближаване нещо реално, нещо близко и достъпно за младите хора? Как да ги мобилизираме да участват в е, политическите процеси, в е, взимането на политически решения. Всичко това естествено е много важно, защото само по този начин ние ще ги накараме да участват в демократичното развитие е, те много бързо е, биха могли да се ориентират, но времено комуникацията, е, комуникационните технологии се променят непрекъснато и младите хора би трябвало да реагират динамично и бързо също и те са в състояние да го направят. Но Младите хора в момента са като че ли извън политическите процеси, макар че те биха желали да участват в промените и биха желали да променят света, в който живеят. Много важно е, освен това, да зададем въпроса дали сближаването е важно за младите хора. Най-важното е младите хора да разберат всъщност, че те са част от този политически проект в Европейския съюз. Защото Европа е тяхна. Нашето задължение е да слушаме и да е, даваме възможност за комуникация, да осъществяваме тази комуникация. Нека да обясняваме съвсем ясно какво представлява политиката на сближаване и как младите хора биха могли да участват по-активно в взимането на решения. Това е същественият момент. Благодаря, Мия. И така, обръщам се отново към членовете на Комитета на регионите в залата. И ще дам думата на а, Роб Йонгман първо, а след това ще чуем и още едно изказване от залата. И така, а, Роб Йонгман от Нидерландия има думата. Благодаря, ще говоря на нидерландски. Уважаеми участници в панела, уважаеми а, участници в седмицата на европейските градове и региони. Е, това е прекрасно събитие и аз много се радвам, че участвам в него. Европа трябва да е, разполага с добра програма. Парламентът, комисията, институциите трябва да определят е, тази програма. Необходими са естествено съответните правни актове, но въпросът е дали е, всичко трябва непременно да се регламентира на европейско равнище, е, не трябва ли е, да разгледаме нещата и от гледна точка на общините, на регионите, там има в крайна сметка компетентни органи, местни власти, които имат определени правомощия. Европа като че ли се стреми всичко да бъде регламентирано на възможно най-високо равнище. Но същевременно на местно равнище Европейския съюз трябва да се ръководи и от принципа на субсидиарност. Не е необходимо всичко да се регламентира и да се ръководи отгоре от европейското равнище. Много неща могат да стават на е, местно равнище, на регионално или провинциално равнище и след това на национално равнище. Така че е, как да доближим Европа? повече до гражданите. Именно чрез регионите, Комитетът на регионите действа най-вече на местно и регионално равнище и търси партньорство с гражданите. Но при всички положения е, гражданите трябва да са убедени, че политиката не се прави единствено в Брюксел, а също и в София, в Катовице, в е, Амстердам и много други места в Европа. И така, как бихме могли е, в крайна сметка да а, е, заложим повече на принципа на субсидиарност и така да доближим до гражданите европейското равнище. Благодаря, господин Йонкман. Е, сега ще погледнем отново тем, въпроса за субсидиарността но от малко по-друга гледна точка. Националните решения понякога могат е, в крайна сметка да е, предлагат добри решения е, и, а не винаги непременно и добри, но да променят и е, Европейската програма и дневния ред на Европа. Кърстин Кари от Хайланд, Шотландия, е тук. Шотландия като част от Обединеното кралство преди три години участва в референдума, който в крайна сметка знаем как се върши. Предстои излизане на Обединеното кралство от Европейския съюз. Как можем да информираме гражданите по-добре? Да, добър ден ще се ние е, е, говорим галски в е, е, моя регион и аз опитах да ви поздравя на галски. Да, за мен това действително е голям въпрос. Как да видим как е, точно социалните медии е, работят и как влияят върху е, населението. Разпространяват се с нос на бързина послания, които са пропити от популистски настроения. В Шотландия от 1999 година Имаме е, институции, парламент и правителство, които се ползват с е, добър имидж и е, успяват да извлекат е, максималното от политиката на сближаване на европейско равнище и да я доведат до знанието на гражданите. И така стигаме до това, което а, вие а, посочихте във въпроса си, как Европейския съюз би могъл да подобри комуникацията и да приближи нещата до гражданите, да. Не бива единствено всичко да се свежда само до а, парите. Естествено, е, много от проектите се финансират с е, е, средства, но трябва да популяризираме и всичко това, което е направено по линия на Европейския социален фонд, на политиката на сближаване. При всички положения не бива да допускаме маргинализация на тези инструменти. Има много уязвими хора навсякъде в нашите общества и ние трябва да сме в състояние да помогнем на хората, които са в беда, тъй като никой от нас не е застрахован и гарантиран за винаги. Благодаря. Кърстин един е, последен въпрос от залата. Това ще бъде последният а, е, е, член на Комитета на регионите, който ще се зададе въпроса си. А, а, Каро Пан Лове. Да, ще говоря на нидерландски. Младите политици говорят интересно. И ние знаем, че това са бъдещите водачи, е, лидерите е, на утрешния ден и на местно, и на национално, и на европейско равнище. Вие е, живеете във вашите е, райони, във вашите общини, знаете как гражданите мислят, какво очакват. И за нас е много важно и да знаем също е, как да ориентираме местните и регионалните власти към очакванията на гражданите? Точно това е въпроса в никакъв случай не бива да се осланяме единствено на това, че решенията отгоре ще се спускат и ние ще ги свеждаме до знанието на гражданите и те ще ги прегръщат страстно. Не, трябва да е, вървим в обратна посика. Колко от комисарите всъщност, е, нека се запитаме, са започнали именно от местно равнище? Мисля, че много от тях имат известен опит в това отношение. И така, е, когато говорим за субсидиарност, трябва да имаме предвид активна субсидиарност. Точно местата на които в крайна сметка се взимат решенията, които а, е, пряко засягат нашите граждани и в социално отношение, и по отношение на заетостта, и по отношение на образованието, и на здравеопазването. Господин Шевкович, е, заместник председателя на комисията, който отговаря за а, е, а, междуинституционалната институционалните отношения в настоящия състав на комисията винаги е обръщал особено внимание на на взаимодействието между регионалните и местните власти и националните и европейските институции. Така че как новата комисия смята да работи и как смята да направи много по-активно това взаимодействие между властите на различни равнища и как да направи субсидиарността много активна и ясна за гражданите, така че те да разберат и Европа и да усетят в истинския смисъл на думата. Благодаря. Нека да се обърна към представителите на институциите. Вие чухте изказванията, чухте въпросите. Знаем, че имаше някои неудачи в комуникацията с гражданите. Чухме за принципа на субсидиарност господин Ламберт, от гледна точка на Комитета на регионите как изглеждат нещата. Ако трябва да дефинираме Комитета на регионите, трябва да подчертаем две неща, които са в неговото ДНК. Първо, сближаването, за което говорихме много, и субсидиарността на следващо място. Субсидиарността е много стара концепция, което означава, че трябва да се вземат решенията най-близо до гражданите и че трябва да ги приобщаваме към вземането на тези решения в максимална степен. Но на практика нещата стават доста по-различни, включително в Европа. Европа често има тенденция да регулира прекомерно и в много подробности – ето защо трябва да се поставим отново въпроса какво да се решава на европейско ниво, какво да се решава на национално ниво и какво да се решава на регионално и местно ниво. Трябва също да се поставим въпроса колко често трябва да се регламентират нещата на европейско ниво. Ние имаме нужда а, от европейска рамка, но подробностите трябва да се решават най-близо до хората, там където хората знаят какво точно става на място. Аз разговарях а, с а, новоизбрания председател на комисията, госпожа Фондер Лайн, и бях а, впечатлен, че тя най-спонтанно говореше за своя опит като градски съветник в едно малко селище, както и за работата като министър по регионалните въпроси. В Страсбург пред Европейския парламент тя подчерта участието на местните и регионални власти в вземането на решения. И субсидиарността според мен е нещо много важно. При предходната комисия ние работихме усърдно в рамките на специализираната група по въпросите на субсидиарността. Бяха направени изводи и трябва да доразвием концепцията за активна субсидиарност. Всички знаем какво означава но това не означава само да си играем с червени, зелени, жълти картони и прочие. Трябва да бъдем по-конкретни. За мен субсидиарността ще има огромен успех, ако можем да включим местното ниво в края на процеса на вземане на решение на европейско ниво, т.е. когато се провеждат тристранните срещи, така наречените трилози който участват Европейският парламент, съвета и комисията. Но да говорим за субсидиарност само в началото, когато комисията внася даден документ, не е достатъчно. Трябва да стигнем до края на веригата, макар че това не е незабавно видимо. Заместник председателю Добрев, е, имате думата. Бяха поставени много въпроси. Разполагаме, за съжаление, с малко време. Искам да ви уверя, че в мое лице вие ще имате един истински партньор за силни местни регионални програми. Европейските фондове да са максимално близко до гражданите. Но поради ограниченото време, позволете ми да кажа нещо за комуникацията и за един аспект на комуникацията, свързан с Брексит. Знаем, че климатичните промени трябва а, да са на вниманието на всички. Ние всички трябва да участваме в противодействието им. Има много дезинформации, фалшиви новини. Е, и това е една от най-големите заплахи за интегритета на Европа. Разбира се, може да говорим надълго и на широко за Брекзит. Аз съм от Унгария. Много добре знам какво означават фалшивите новини. Това изисква от наша страна да имаме много по-добри инструменти за борба с фалшивите новини и дезинформацията. Новата комисия, новият парламент трябва да имат повече власт и да бъдат ресурсно осигурени, за да се борят с това явление. Аз виждам две неща. Първо, силна политическа комуникация от страна на Европейската комисия и Европейския парламент и на следващо място на местно ниво най-добре можем да се борим с дезинформацията и фалшивите новини, защото вие знаете как стоят нещата по места, ние трябва да имаме съвместно един общ проект, тъй като има близо е, милион лица, които е, участват в вземането на решение на местно ниво. Това са кметове, съветници и прочие. И трябва да се реши какво да се прави. Ние трябва да имаме програми, е, за да приобщим хората в вземането на решение на европейско ниво. Данните за Брекзит показват, че младите хора бяха онези, които ни бяха подведени от фалшивите новини. Те гласуваха в подкрепа на оставането в Европа. По-възрастните в селските райони, те бяха онези, които а, бяха повлияни най-много от социалните мрежи и кампаниите на дезинформация. Така че искам да апелирам към младите хора, научете вашите баби, дядовци, вашите родители, кого, на кого да вярват и на кого не. Мисля, че младите хора могат да доведат до промяна в много по-голяма степен, отколкото възрастните. Втората съвместна задача, която имаме на европейско, национално, местно ниво е да се борим срещу дезинформацията и фалшивите новини, тъй като това ще унищожи нашите държави и аз говоря от опит. Да, наистина това е мисия за новото поколение. Комисар Биенковска, да, това е цел за новото поколение. С огромно удоволствие ви слушах, когато казахте, че дългът на поколението Y е това да общуват ще започна с общуването и после ще се върна въпроса за субсидиарността, тъй като трябва да допълня колегите. мога само да повторя важното тук, а именно, че общуването е отговорност, която ние имаме на най-различни нива. Обикновено хората сочат с пръст новия парламент и новата комисия като отговорни. Но трябва да кажа, че през последните пет години ние свършихме чудесна работа. Като Европейска комисия ние проведохме стотици граждански диалози. Лично аз поне стигнах до цифрата 100 на най-различни места в Европа. Ходих по местните общности, срещнах се с тях там, където живееха, за да си говорим с... по темите, които са реално в моя ресор. Да, говорим си за фалшивите новини и общуването. Да, вероятно ни трябва законодателство в тази област. Направихме първите стъпки в тази посохи. Създадохме една основа за бъдещата работа на бъдещия парламент, прощавайте, на новия парламент и на бъдещата комисия. Но светът се променя много по-бързо, отколкото се го е правил до сега и заради това ние в момента сме в процес на наваксване. Именно заради това и настоящата комисия не искаше да, да се концентрира върху затворчество твърде много. Още от самото начало посочихме, че не искаме да натрупваме още и още законодателни актове новоизбрания председател вече спомена, че за това правило един за друг влиза, но всъщност в единния пазар не бива да забравяме, че в момента в който един документ влезе, 27, 27 излиза, така че реално погледнато това ще помогне на единния пазар, за да улесни живота на гражданите ни. Никой не може да ме обвини в центризъм, защ... прощавайте, в централизаторство, защото аз съм човека, който децентрализира голямата част от фондовете в Полша. По-голямата част от средствата се разпределят на регионално ниво. Това беше мой избор и се надявам това да не се промени в бъдеще. Именно заради това и европейските фондове работят регионалните и местните органи, независимо от това къде се намирате, по селата, по градовете, имате отговорност да общувате по тези въпроси. В крайна сметка тук става въпрос за една верига. Благодарение на срещи като тази, имаме възможност да разберем какви са приоритетите, в каква посока се движат решенията, които ще се взимат на най-високо равнище в Брюксел. Аз продължавам да съм си от моя малък град, от моя регион. Наясно съм, че за хората от малките градове, от регионите, решенията в Брюксел изглеждат много далечни, но вие сте хората, които могат да направят връзката, да изпратят тези послания, да ги обяснят на своите съграждани и на хората, с които живеят. Това е изключително важно. Никой в настоящата комисия, вярвам и в бъдещата комисия, не иска да има допълнителна централизация в Европа. Ние сме Европа на различни народи, на различни региони и различни градове. Това е красивото на Европа всъщност. Искаме такава да си остане. Но има и нещо, което ни споява и това са ценностите, солидарността. Говорим и за политиката по сближаване, защото тя е обвързана с солидарността. Всичко това е общо помежду ни. Заради това и е важно ние да обсъдим този въпрос с другите хора, да предадем посланието. Знам, че сега е много по-трудно това да стане, отколкото преди 5 или 10 години е било. Знам колко много информация наплива от всякъде не сме наясно с това какво е правилно и какво не, е, какво е истина и какво са фалшивите новини, но в крайна сметка имаме отговорност и това е да предаваме съобщенията, защото в крайна сметка субсидиарността е една от основните характеристики на Европейския съюз. Надявам се, че националните правителства го осъзнават. Кой, ако не вие, знае най-добре какво е най-доброто за вашето общество, както и за местните общности, за хората, които живеят в тях. Само вие не може в една държава всички решения да се взимат на национално равнище. Политиката по сближаване и всяка друга политика изискват решение на регионално и на местно ниво. Благодаря ви, комисар Биенковска. Сега е време да чуем какво е вашето становище, а именно, чи е най-добрият подход. Последно допитване в slido.com. На въпроса ни е следния. Кой е в най-добра позиция да представи същината на Европейския съюз, т.е. да свържи Европейския съюз с гражданите си? Европейската комисия, може би. Или пък евродепутатите, националните правителства, местните и регионалните власти. Този отговор беше доста ефективен, който го виждаме на екрана гражданското общество. Чухме, например, как колегите говорят и за медиите, така че имаме и отговор други. Според мен дори да почакаме повече, едва ли ще има огромна разлика в резултатите. Според мен виждате, че отговорността пада върху самите вас. Чухте най-различни призиви за действие. Те бяха доста разпалени и вярвам, че ви дадоха достатъчно материал, за да изпълните тази мисия, която току-що поехте, защото именно това направихте. Сега се ориентираме към приключване, но преди това ще дам по една минута на всеки от ораторите ни. За да може да направи един коментар в заключение по отношение на това, което обсъдихме, нещо, което са забелязали по време на дискусията, нещо, което искат ние да отнесем със себе си като заключение от дебата. Заповядайте, Кристин, вие сте първа. Смятам, че всичко, за което си говорихме днес на обяд, до голяма степен се базира на една концепция и това е надеждата. Много са европейските граждани, особено в Обединеното кралство и по-конкретно в Шотландия, които в момента са обезнадеждени. Наша отговорност е да им върнем това послание, посланието свързано с социалното сближаване, солидарността, любовта и приятелството помежду ни. И като лидери трябва да върнем това послание в регионите си, както споменах, за да можем да осигурим един по-добър, положителен наратив за целия Европейски съюз. Венсан, а вие как разглеждате ситуацията от сесията? Ще отговоря нещо, което беше казано, свързано с климатичните изменения и как изглеждат те през призмата на градовете. Селските стопани, хората, които живеят в селските райони. Знаем, че именно там популистите набират скорост. Видяхме го и в случай с Брекзит. Освен това, в Франция има много случаи на самоубийства на селски стопанство. Поликата на сближаване, на енергиен преход, социалната политика трябва да отчита и проблемите в селските райони, когато се говори за преход и за опазване на климата. На всички, които не гледат, искам да кажа, както и на националните парламентаристи, така и другите, че не трябва да водим този дебат от гледна точка на това към коя партия принадлежим. Много от хората по места не членуват дори в партии. Те нямат връзки с опозицията, както каза председателя Ламбертс, важно е ние да им предем какво трябва да се направи и как заедно можем да намерим решение да се деблокират средствата, за да може да се постигне това. Заместник председателю Добрев, какви са вашите заключения? Ще ви разкажа една кратка история. Един много стар професор по политология ми преподаваше в университета и той спомена, че има два вида политици. Едните са тези политици на теория. Те си седят в парламентите, а има и такива политици, които са политиците на конкретните действия. Те са по общините, те се срещат с гражданите си всеки ден, срещат се с истински хора. Тези в парламента обикновено си говорят с абстрактни неща, цифри, законодателство и така нататък. Но според мен тук въпросът е, се свежда и до вид предпочитания. Съвсем ясно ставаше, как, кого предпочита моят преподавател. Но мога да ви кажа, че като заместник-председател, който отговаря за връзката между Комитета на регионите и Европейския парламент, мога да кажа, че наистина в мое лице ще имате добър партньор, защото според мен доброто законодателство не може да се реализира, ако нямаме надзор от тези политици, които се занимават с конкретните проблеми на хората в ежедневието им и се сблъскват с тях всеки ден. Така че няма проблем. Свързвайте се с мен, задавайте въпроси въпроси, оплаквайте се в случай, че има недостатъци. Аз ще опитам да приема тези коментари. Yeah. Мия, да. Всъщност едно от най-хубавите неща, които се случиха днес е това, че сме тук в сърцето на Европа и посланието в крайна сметка бе донесено от нас тук. Ние говорихме за това, какво представлява Европа днес и говорихме за нашето желание и нашата надежда да направим Европа едно по-добро място за живот с помощта на нашия проект. И мисля, че по този начин ставаме по-силни. Благодаря. Радослав, какво би могъл да кажеш в края на тази сесия? Бих искал да благодаря много сърдечно на организаторите, на инициаторите на тази прекрасна инициатива. Местните политици получават възможност да покажат съвсем ясно за какво става дума и да кажат своето мнение на европейските политици. Естествено и друг път сме участвали в чудесни прояви. Но какво мога да кажа? Трябва съвсем ясно да разграничаваме между а, това, което на всяка цена трябва да се регламентира и урежда в закони на европейско равнище и това, което може да остане а, за регламентиране на национално или на местно равнище. Това е много важно. Не можем да налагаме на хората, така да се каже, щастието, което ние разбираме за тях и искаме да им наложим. Те трябва да го решават. Комисарят Биенковска. Да, Единият пазар на практика се нуждае от сближаване. По същия начин и Европа се нуждае от един пазар, но тя се нуждае от сближаване на различни равнища. Това е красотата на Европа. Естествено, разнообразието, но и близостта, сближаването. Имам чудесна а, а, инициатива на Комитета на регионите, която се нарича Red Tap, а, бюрокрация. Е, и това е чудесна а, а, инициатива, защото в крайна сметка става дума именно и за законодателната дейност. Трябва ли непременно да уреждаме всичко и към което сме се насочили и не трябва ли да се вгледаме в въздействието по места? Ето това е нещо, върху което трябва да се обърне особено голямо внимание и при следващия състав на комисията това, от което се нуждаем, е, че е, всеки от нас носи голяма отговорност. И това е в крайна сметка най-голямата ни отговорност. Никой от нас не е в е, е състояние да е, е, възприеме Европа като е, нещо. Е, еднакво или нещо унифицирано. Не. Ние се нуждаем от това разнообразие и то е нашата сила, но същевременно трябва да се обединяваме, трябва да сме заедно. Ние желаем да бъдем заедно, ние желаем да бъдем в Обединена Европа, но желаем да бъдем в Обединена Европа с цялото многообразие, което носим в себе си. Е, това е в крайна сметка е, ползата за всеки един от нас. Без Европа не би имало Еразъм, тази прекрасна програма за млади хора. Ние трябва да запазим, естествено, всичко това, което означава единство в многообразието, но и да го обясняваме съвсем конкретно на хората. Благодаря. Лаура, вие започнахте и нека сега да затворим кръга. Е, вие е, ще кажете и последните думи и след това ще дадем думата на председателя Ламбертс. Какво да кажа? Да, нашето многообразие е всъщност е, едно от големите предимства на европейския континент и на Европейския съюз. И също времено. Виждаме, че е, сме изправени пред едни е, много съществени промени. Е, не само екологични, е, но и, не само економически. Е, как ще е, се развият процесите трябва да сме силни, трябва да сме по-силни, отколкото до сега. Трябва да сме по-смели. И нека да мислим глобално, защото става дума и за глобални аспекти и предизвикателства, но същевременно нека да бъдем и по-тясно свързани помежду си. Нека да сме свързани с гражданите на Европейския съюз, защото ето това означава сближаване образование, е, заетост, е, минимално трудово възнаграждение, всичко това, за което стана дума днес след обед, е, в крайна сметка не би могло да работи истински и да се осъществи без комуникация помежду ни, без близост помежду ни. Ние трябва да бъдем тук на действително добро равнище, на високо равнище, да се борим за висок стандарт на живот, но също времено трябва да се борим на европейско равнище за установяване на едни минимални стандарти, за да сме сигурни, че никой няма да бъде забравен. Нека да говорим за екология, нека говорим за социална система, за е, Ние сме, всички сме а, и а, сърцето и главата и ръцете на Европа, защото ние е, всъщност е, е, сме свързани чрез нашите сърца и нашите умове, а също и с нашите ръце, не само помежду си, но и с гражданите в общините и регионите, в които работим. Нека да останем заедно, нека да работим за една по-добра Европа. Председателят Ламберт с последни думи. Да, накратко може да резюмираме след като изслушахме всичко, което обсъдихме. Аз съм повече убеден от всяко да че Европа не е Брюксел или Страсбург, независимо колко красиви са тези градове. Истинската Европа са градовете, селата, регионите, където живеят хората. Е, ние трябва да работим заедно, те трябва да го усещат е, с цялото се същество, да знаят, че Европа носи реална добавена стойност. Така че трябва да продължим да работим с е, решимост и добра воля. Дами и господа, мисля, че проведохме много оживено, вълнуващо начало на тази седмица. Надявам се, че ще прекарате една ползотворна седмица на обмяна на мнения, на взаимодействие. Моля да се присъедините към мен, за да благодарим на нашите паналисти за участието им. Нека да благодарим на преводачите, тъй като те имаха доста работа. And our technical team, without whom that... Да благодарим и на техническия екип, без който всичко това нямаше да е възможно. Благодаря ви. Има автобус, който ви чака близо до площад Люксембург. Унези от вас, които искате да стигнете до площада за следващата част от днесната ни програма, мисля, че ще има опитване на местни продукти, така че има автобус. Но преди да се тръгнете, моля ви да обърнете внимание на видеото, посветено на европейските региони. Comment savoir la